Uh, honourable committee chairs. Уважаеми председатели на трите комисии, почитаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да бъда отново тук. Спомням си предишното си изслушване все едно, че беше вчера, то беше началото на много ползотворно сътрудничество с Европейския парламент въз основа на взаимното доверие и уважение. Ако одобрите кандидатурата ми, ще продължа да работя в същия дух с парламента и най-вече с трите комисии, представени тук, в същия дух на сътрудничество. Този път аз кандидатствам за поста заместник-председател с ресор бюджет и човешки ресурси. Много добре разбирам колко е важно да мобилизираме и използваме възможно най-добре финансовите си ресурси, както и таланта на нашите служители. Струва ми се, че това, което е най-важно за моята задълженост в този случай е да използвам ресурсите, да ги подредя приоритетно и да стигна до възможно най-добрите резултати. Възоснова на една култура на постиженията и отчетност пред гражданите, които в крайна сметка заплащат за работата, която извършваме и които трябва да имат полза от нашите резултати. Същевременно аз искам да отговоря ясно на няколко въпроса. Първо, какво постигаме с всяко изразходвано евро? Как помагаме на хората в нашите економики? Имаме ли достатъчно добър контрол? Сигурни ли сме, че парите, които ни поверяват европейските граждани са защитени от измами. Осигуряваме ли също така достатъчно условия за служителите ни, така че те да постигнат отлични резултати и да се чувстват удовлетворени от постигнатото? Така или иначе, сега много от нашите граждани изпитват големи трудности и ние трябва да използваме бюджета си разумно – за да смекчим последиците от тази дълга криза, засегнала нашата конкурентоспособност, пазарите на труда и доверието в европейския проект. Аз съм убедена, че европейския бюджет може да помогне на възстановяването, конкурентноспособността, възстановяването на доверието на хората в Европа като нещо добро – в крайна сметка ние стъпваме на стабилна основа, многогодишната финансова рамка, 1000 милиарда евро за инвестиции през следващите 7 години, така че да има растеж и заетост и по-добро качество на живота. Това не са някакви абстрактни цифри. Европейският бюджет засяга пряко живота на хората. Той означава работа за около 600 000 души, които са заети в проекти по политиката на сближаване. Има и стотици хиляди, които доставят оборудването за бизнеса, материалите. Всичко това дава по-големи възможности за намиране на работа на 4 милиона студенти по програмата Еразъм Плюс. Освен това, в моя ресор имайте предвид, че парите се използват в името на живота по тънката разлика между живота и смъртта, когато има природно бедствие. Но всичко това може да се осъществи единствено, ако обещаните пари на практика съществуват. И така стигам до неразплатените средства, нещо, което се обсъжда и във връзка с бюджета 2015 година. Това е задача и на действащата комисия. Сигурно сте запознати с писмото на господин Барозо, председателя на комисията, до държавните глави и правителствените ръководители. Той ги призовава за подкрепа, за да се реши сегашния проблем с плащанията. Това е още една задача, която ми е възложена. Ако ме одобрите, аз ще поема штафетата от комисаря Доминик и ще се опитам да проведа успешно бюджетните преговори по коригиращия бюджет за 2014 година, бюджета за 2015 година, за да започнем да топим тази снежна топка от неразплатени задължения. Абсолютно съм убедена, че не го ли направим, тези, които ще пострадат, сме самите ние, защото ще се забавят програмите в името на заетостта и растежа. Парите ще станат по-скъпи, защото трябва да им се плащат лихви. И разбира се, от това ще пострада нашата репутация и доверието към нас. Но така или иначе проблемът има решение. Достатъчно е да се използва гъвкавостта, нещо за което вие в Европейския парламент наистина настоявахте и в крайна сметка беше прието от всички. Ние не искаме повече кредити за плащания от заложеното в МФР. По-скоро искаме да използваме повече от това, което е предвидено за сега, за да се справим с непредвидените обстоятелства. Например, в края на 2013 година имаме повече плащания по политиката за сближаване, искаме предварително залагане на средства по много от програмите, както и новия договор за изграждане на държавност в Украина. Всичко това е много важно, разбира се, но ние трябва да помислим и за бъдещето в по-общ план. Според мен основните предизвикателства първо ще са свързани с средносрочния преглед на МФР през 2016 година. Това ще бъде и нашата възможност да ориентираме европейския бюджет по посока на работните места, растежа, конкурентоспособността, способността ще трябва да помислим и за следващата многогодишна финансова рамка, как тя да отговори по-добре на политическите цикли в институциите, да се видят и конкретните нужди на еврозоната. Освен това, Действащата комисия, на която съм член по настоящем, ще изготви и предложение за прегледа на МФР. На второ място имаме групата на високо ниво, председателствана от професор Марио Монти. Знаете, че нейната задача е да огледа системата ни на собствени ресурси, и да търси новите възможности в бъдеще. Резултатите от работата на групата ще захранят и този средносрочен преглед. Те са много важни и за третата най-важна задача подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Тя ще започне по-конкретно от януари 2018 година преди да се направят предложения по следващата МФР, аз разбира се ще се допитвам до парламента и всички останали заинтересовани групи. Междувременно ще стъпим на по-здрава основа, ако сме доказали, че можем да използваме бюджета си по-добре, и че сме променили навиците си, така че да мислим повече за резултатите, а не за това, което сме заложили. Ние ще трябва да докажем висока рентабилност на европейския бюджет. Това означава подобрения в бюджетирането. Също така ще трябва да използваме собствените си пари с лостови ефект. Например, някои видове безвъзмезна помощ могат да се използват за иновативни финансови инструменти, защото умножения ефект е до 40 пъти. Ако вземете, например, пилотните проектни облигации, там имахме такъв ефект 40 пъти увеличение. Тези иновативни финансови инструменти бяха съобщени от председателя в неговите насоки. Освен това, трябва да инвестираме в проекти с множествени задачи и ползи. Например, Политиката на сближаване на Европейския съюз би трябвало да финансира и мерки за енергийна ефективност. Това пък ще увеличи инвестирането. Разкриват се работни места, намаляват емисиите на въглероден диоксид, борим се с измененията на климата и намаляваме енергийната си зависимост. Нещо друго, което е много важно при доброто изразходване на средства е борбата с злоупотребите – и тук ключовия момент е освобождаването от финансова отговорност, когато се вижда как Европейския съюз е изпълнявал нормите, които са предварително зададени. Новите ни програми би трябвало да ни помогнат да работим по-добре, да намалим грешките, да има ефективен контрол – но би трябвало да направим още подобрения по изпълнението на нормите и зачитането на правилата. Особено при отчетността на държавите членки и международните организации. Би трябвало също така да направим повече за упростяването на нормите, подобряването на докладването, най-вече за да може тези норми да бъдат по-добре разбрани. Няма как да бъдат изпълнени, ако не са разбрани. Освен това, трябва да имаме системи основани на риска, така че да се насочваме там, където риска е най-голям. Тук ще работя в тясно сътрудничество с парламента, държавите членки, националните парламенти, Европейската сметна палата, националните аудитиращи органи, международните партньори. Измамите с европейски средства всъщност са не само кражба от дънакоплаците, те са посегателство срещу целия европейски проект и ние трябва да имаме нулева толерантност. Ето защо бих искала да работя и по създаването на европейския прокурор, за да може да се сложи край на кражбата на публични средства. Накрая, но не и последно по значение, нека поговоря за нашите служители. Нищо това, от това не би било възможно, ако нямахме толкова добри служители в комисията и останалите институции на Европейския съюз. Знаете, че имаме правила основани на конкуренцията. Много е важно да развиваме и талантите на своите служители. Необходимо е да направим европейската кариера по-привлекателна и да увеличаваме разнообразието сред нашите служители, да насърчаваме и да помагаме на блестящите мъже и жени, защото тук ще разчитаме на опитни служители. времено аз съм убедена, че винаги трябва да се защитава принципа на равенството във всички отношения – Бих искала да имаме 40% жени на средни и високи менеджерски позиции в комисията до края на моя мандат. Това е и целта на избрания председател на комисията. Също така ние трябва да можем да позволим и по-голяма свобода при вътрешните местения на служители. На трето място необходимо е да има по-голяма ефективност – И тук ще положа максимални усилия, защото комисията трябва да работи с силен екип. Разбира се, трябва да си дадем сметка, че парите са нещо много важно, но още по-важното, разбира се, са ценностите. Те всъщност определят кои сме ние – защото никой в Европа не бива да бъде изоставен, нито общности, нито страни. Ние трябва да се грижим и за тези, които са най-уязвими и от дома, и извън пределите на нашата страна. Ето за това искам и да кандидатствам за този пост, което правя с чест. Благодаря ви.